на Европейския съюз. Имате думата, господин Явор. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Докладът за защитата на европейските финансови интереси е един от най-важните доклади, които дискутираме редовно тук всяка година в Европейския парламент. Не само защото това е въпрос за пари, много обществени пари, но също и защото когато сме в тежки времена като сега, за да можем да изградим обратно, да върнем обратно доверието в европейските институции, това е ключов елемент за всички нас и за всеки европейски политик, който е отговорен. Трябва да гарантираме, че гражданите на Европейския съюз а, ще имат вяра за това, че парите им се използват правилно, прозрачно и харчени така, както се изисква по европейските регламенти. Докладът, който разискваме всяка година, отразява становището на Европейската комисия. Тази година имаме детайлно, детайлен такъв доклад. Винаги парламента си има своите приоритети, които повдига в дебата. Доклада, който гласувахме в Комисията за бюджетен контрол, беше широко подкрепен от всички други групи. Почти единодушно беше гласувано за от Европейския парламент. Съсредоточихме се на две нива за защита на европейските финансови интереси. Първото, защитата на гражданите, защитата на приходите на, от всички източници в Европейския съюз. И тук мисля, че е важно да подчертаем, че измамите с ДДС са в европейските компетенции, без никакво съмнение, тъй като това са част от собствените ресурси на Европейския съюз загубите по ДДС са голям проблем както на европейско, така и на национално ниво. 168 милиарда евро са загубите от ДДС за миналата година. Така че комисията наистина трябва да, защити, да подкрепи мерки в тази насока и също това да бъде включено и в регламента за Европейската прокурорска служба. И преди няколко дни Европейската сметна палата публикува специален доклад за проблемите с ДДС и подкрепя нашето становище, че европейската система по ДДС не е достатъчно ефикасна. Данните, които идват от различните държави, не са достоверни и обмена на информация между държавите членки не функционира правилно. Данъчните власти не си сътрудничат както трябва. Олаф няма компетенциите за разследване на трансгранични измами с ДДС. Но също така трябва да кажем, че възвръщаемостта през 2013 беше само 24%. Това е историческо ниско ниво, това трябва да се промени. Второто ниво на защита на финансовите интереси на Европейския съюз са а, собствените а, разходи на Европейския съюз и как те да са адекватни. Ние а, с Европейската комисия а, ще считаме, че а, се разпределят правилно към 80% от европейските средства. Имаме нужда от а, добро финансово управление. Считаме, че а, за да се постигне то, трябва да мислим по подхода за как да оползотворяваме максимално всяко евро. Имаме директивата за обществените поръчки, но също е много важно да се провери нейното прилагане на практика. Нека да не забравяме и индекса на корупцията, той е споменат в доклада и има един такъв двугодишен доклад за борба с корупцията на, Европей... на Европейската комисия. Очакваме с нетърпение последното му издание а, за тази година. И също имаме нужда от по-добра защита на тези, които сигнализират нередности. Знаете, че за нас тези хора са много важна част от борбата с корупцията. Смятам, че заедно с докладчиците в Сянка имаме много добро сътрудничество. Изготвихме доклад, който считам, че може да бъде подкрепен от всички по време на гласуването. Благодаря. Госпожа Георгиева има думата. Мерси, мадам на президент. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, от името на Европейската комисия бих искала да изкажа благодарност на парламентарната комисия за бюджетен контрол и най-вече на докладчика Бенедикт Явор е, за годишния доклад за 2014 година относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и да изразя благодарността си към Европейския парламент за активното му участие в борбата срещу злоупотребите. Ние изцяло споделяме този ангажимент и приветстваме всички анализи направени в годишния доклад. За нас това е принос, към който ние ще се придържаме. Бих искала да отбележа някои от ключови неговите препоръки и да е, посоча как ще се отнесем към тях. Най-напред е, е, всички съдържащи се неизправности в доклада. Парламента настоя съвсем основателно за подобряване на съпоставимостта на данните, които съобщават държавите членки, за да можем да получим една картина, която е разбираема и която ни дава възможност да направим съответните изводи. Е, през 2015 година ние приехме нов регламент във връзка с съобщаването на неизправности и на тази основа ние предвидихме участие на национални експерти въз основа на нови основни насоки за е, изработване на докладите. Е, по този начин има нова подобрена система на системата за съобщаване на неизправности и аз се надявам тази нова подобрена правна система да може да се приложи на практика през второто е, три месече на 2016 година. Е, колкото до е, втора е, национална стратегия, както показва и докладчика, ние имаме споделени задължения с държавите членки. Държавите членки трябва все по-ефективно да се борят е, срещу е, злоупотребите, да могат да откриват и да преследват случаите на злоупотреби. Ние говорим за 148 случая общо през 2013 е, е, година, но самото отразяване трябва да се подобри и ние смятаме, че може да се направи много повече е, за откриването, докладването, преследването и санкционирането. Ако държавите членки подкрепят това, което парламента подкрепя, а именно национални стратегии за борба срещу злоупотребите. Тази стратегия не е задължителна, тя е доброволна. Пете държави членки вече са я приели. Ние насърчаваме и останалите да я приемат, за да могат да се подобрят действията възоснова на подобряване на системата за размяна на най-добрите практики. На трето място е, е, тръжните процедури за държавни поръчки. Европейската комисия се стреми да подобри начина на функциониране реформирането на системата за управление на неизправностите, да има възможност е, за е, съвместимост между различни бази данни, за да можем в най-голяма степен да се възползваме от данните, с които разполагаме и е, за да се подобри прозрачността, защото прозрачността е най-добрият приятел на данакоплаците. Това можем да направим, за да се подобри използването на публичните средства Искам да кажа, че по настоящо законодателство вече се предвижда каква информация да бъде публикувана. На четвърто място показателите за корупция. Възоснова на данните, с които разполагаме, е, има настояване за дефиниции за статистическо отчитане на практиката, така че е, средносрочно ние е, трябва да се стремим към по-голяма наличност на информация за корупция. Искам да се възползвам от момента, за да ви кажа, че да, ние работим върху двугодишен доклад срещу корупцията и той ще бъде изготвен през 2016 година. На шесто място е, прилагане на препоръките на ОЛАФ на национално ниво и създаването на Европейска прокурорска служба. Е, ние е, сме съгласни, че престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз е от ключово значение. Много повече може да се направи в държавите членки, за да се спазват препоръките на ОЛАФ за да се подобри последващото действие на препоръките на ОЛАФ. Е, ние се надяваме да създаде и Европейска прокурорска служба и се надяваме е, и регламент 808.3 от 2013 година да се приложи. През 2017 година ще се подобрят възможностите за това. Подобно на докладчика, ние смятаме, че борбата срещу злоупотребите трябва да бъде част от правомощите на Европейската е, прокурорска служба да се покрие от директивата за борба срещу злоупотребите с финансовите интереси на Европейския съюз е, трябва да има задължително изискване за докладване на данни и при обсъждането с законодателите трябва да се постигне възможно най-бързо резултат, за да може доклада да бъде възможно най-качествен. И накрая, е, в парламентарната комисия възникна въпрос за това какво да се направи конкретно за независимостта на надзорния орган на ОЛАФ и на секретарията. На 4 март в комисията ние взехме решение, приехме предложение за изменение на регламента за ОЛАФ, за прехвърляне на секретарията за надзор към Европейската комисия и се надяваме да бъдат прияти своевременни действия от законодателите, за да се приеме това предложение. Защото е, всеки евентуален конфликт на интереси трябва да бъде отстранен. Очаквам вашите предложения и с нетърпение е, очаквам също и участието си в дискусията. Председателката давам думата на господин Ланес за минута от името на парламента парламентарната комисия. Благодаря, госпожо председател. Въпросът за прахосването на парите на дънакоплатеца е много важен. И затова искам да кажа някои неща във връзка с темата. Комисията и Олаф трябва да преминат на по-висока скорост. Знаем, говори се за злоупотреби, за измами, в рамките на политиката на сближаване и също така с субсидиите в по-общата селско-стопанска политика. Не става дума само а, за борба с измамите, става дума преди всичко за превенция, защото превенцията е винаги по-добра, отколкото а, лекуването на вече стореното. Имаме агенции като Евроюст, ОЛАФ, и затова се питам дали не бихме могли по-ефективно да се борим с е, злоупотребите. Благодаря. Господин Ешик. Госпожа Бресо има думата. Другите ги няма. А, благодаря. Ами, явно има доста отсъстващи. А, добре, нека да напомня нещо. Трябва да запазим доверието на гражданите в европейските институции и да насърчим присъединяването към този проект за европейска интеграция. За тази цел имаме нужда обаче от повече прозрачност и защита на финансовите интереси на Европейския съюз, нещо, което комисията вече прави измамите с бюджета на Европейският съюз са правопропорционални на непрозрачността при харченето на фондовете и при обществените поръчки. За това имаме нужда от ясна разлика между грешки и измами. Затова имаме нужда и от повече информация, конкретни примери за всичко това, за да могат тези, които ползват фондовете на Европейския съюз, да са по-запознати с реалността и да могат да различават измамата и грешките грешки, които евентуално се дължат на някакви трудности а, при а, използването на фондовете, нещо, което ще се опитаме да намалим с а, инициативата за по-добро законодателство. Така или иначе трябва да има ясно разграничение между грешките и измамите в главата на, на а, нашите граждани. И за тази цел трябва ясно да, да посочим измамниците. А сега госпожа Питиера. Водничонца. Обовязки институции zarówno. Благодаря, госпожо председател. Европейските институции, включително националните и европейските институции, трябва да се отнесат внимателно към средствата на европейските денакоплаци. Те трябва да бъдат пазители на тези средства. Ето защо те трябва да се борят с всякакви неизправности. Това трябва да бъде основен приоритет за тях, защото корупцията и измамите са от полза за терористични организации и организираната престъпност. Те подронват доверието в европейските институции и в демокрацията по принцип принцип, те се отразяват и върху конкурентоспособността на Европейския съюз в е, глобалната економика. Независимо от това обаче тази борба е много трудна. Административните системи на държавите членки са трудни, са различни. Ето защо Европейската комисия трябва да работи усърдно, системно е, за е, изплащането на всички данъци, за набирането на всички средства, а освен това за разработването на общи правила за докладване на данни. Трябва да се борим и срещу корупцията. Подбраните проекти трябва да допринесат за економическия растеж и за създаването на работни места. Европейската комисия е, трябва да разработи и правила за защита на онези, които съобщават за измамите. Трябва да се гарантира и достъпа до базите данни, достъпа до информацията. Не Независимо от това, обаче, предложението за финансова подкрепа за трансгранична разследваща журналистика ще е, докаже е, независимостта на журналистите. Журналистите не могат да разкриват своите източници. Е, искам да благодаря на докладчика за чудесното сътрудничество. Благодаря ви. Господин Пирински, за две минути. Yes, uh, you, Благодаря, госпожо председател. Госпожо заместник председател на комисията, Съгласен съм с докладчикът, че процесът на подготовка на доклада беше много полезен и смятам, че резултатът ще помогне за създаването на по-голямо доверие у гражданите, че правилно защитаваме финансовите интереси на Европейския съюз. Искам да се спра на три точки от доклада. И също да поканя госпожа комисара да коментира. Първо става дума за прекратяванията и суспендиранията на плащанията. Много важно е да се разбере това, което предлага доклада. Те трябва да бъдат използвани в съответствие с, с съответните правни основания и също така в контекста, смятам, че това е особено много важно, на новият механизъм за ранно предизвестяване – и бих искал а, да чуя вашето мнение за това какво очаквате от една цялостна система а, за защита и изключване. А, и тук беше казано вече, превенцията е най-важна. Това първо. Второ, въпроса за пряко а, управляваните фондове. Много обезпокоително е, госпожо председател, увеличаването на нередности, свързани с измами. Нещо, за което комисията трябва да ни даде подробни обяснения и да каже какво смята да предприеме. Това второ и трето. Вие споменахте въпроса за коректното докладване. Аз ще кажа, че сегашното състояние на нещата е крайно неудовлетворително нямаме достатъчно ясна картина, необходими са повече усилия, за да може да настъпи промяна още в следващата година. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Маковей за една минута. Благодаря. През 2014 бяха декларирани над 1060 случая на измами на стойност пак стотици хиляди е, и милиони евро. Това не е абстрактно, това е всъщност е, нещо конкретно. Това са нашите пари, на нашите данакоплаци. Комисията трябва да поеме пълната отговорност за възстановяване на тези средства и да приеме стрикни правила за спиране и прекратяване на плащанията. Индикаторите за измерване на корупцията трябва да бъдат използвани. Това е спешна мярка, минимална мярка, която трябва да бъде приета. И друга минимална мярка е защитата на тези, които подават сигнали за нередности. Опитът на тези, които са работили в европейските институции и които са посочили нередности, а, е травматизиращ. Тези хора винаги са а, пострадвали и за това те са все по-малко и по-малко. друга мярка засяга споразуменията с тютюневите е, с компаниите производители на цигари. Трябва да се избегне а, всякаква незаконна търговия с цигари и цигарни продукти. Много е важно също директивата за тютюневите изделия, извинявайте, за измамите, да се а, включат всички детайли, тези, които а, из, и трябва да се спрем и на а, верижните измами с ДДС. Също трябва да приемем регламента за Европейския прокурорски, о, Европейската прокурорска служба. Просто някои места се крадат от всички тези пари. Благодаря. А сега е. господин Али. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Заместник председател на Европейската комисия, госпожо Георгиева. Скъпи колеги, най-напред бих искал да поздравя докладчика Явор за неговия висококачествен доклад. Да благодаря и на комисар Георгиева за нейното качествено изказване. Е, измамите в Европейския съюз привличат общественото внимание и вреди на имиджа на Европейския съюз. Трябва да бъдат взети всички необходими мерки, за да се защитят защитават финансовите интереси на Европейския съюз. Годишният доклад на Европейската комисия е, показва какъв е механизма за предотвратяване и отстраняване на неизправностите, за да се защитава европейския бюджет срещу е, всякакви нередности. Държавите членки споделят отговорността за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в борбата срещу измамите. От ключово значение е Европейската комисия и държавите членки да работят съвместно за да защитат тези интереси. Тук мога да заявя, че Европейската комисия работи в тази посока, е, както посочи и комисар Георгиева. В доклада е отразена реалната ситуация във връзка с финансовите интереси на Европейския съюз, е, как да се открият неизправностите, какви са доходите и какви са е, разходите. Аз виждам, че са изложени много мерки във връзка с докладването и с контрола. Колкото до до системата за показатели за измерване на корупцията в държавите членки, е като се подобря и европейския регламент за защита на онези, които съобщават е, за това е, и е, се подобрява системата за лобиране. Освен това се подобрява и системата за държавни поръчки и за трафикантите. Институциите трябва да се борят срещу измамно поведение при използването на европейски фондовете. Разследването и ролята на ОЛАФ също са подчертани. Е, ние е, се стремим да прилагаме подход за ценност срещу пари. И накрая мерките срещу измамите трябва да търсят баланс срещу контрол е, и бенефициентите. Ние искаме не само по-добри приходи в бюджета, но също така е, искаме да сме сигурни, че разходите са под контрол. Председателката благодаря господин Али. Господин Валибо за една минута от името на групата ФДД. Благодаря, госпожо председател. Когато проевропейските правителства се борят да защитат, да защитат интересите на данокоплаците, ако те не успеят да го направят, наливат вода в мелницата на евроскептиците. Необходимо е прилагане на директивата за защита на финансовите интереси на Съюза. Националните стратегии за борба с злоупотребите също трябва да бъдат разработени както трябва. Необходима е също така повече информация за данъчните системи и за банковите системи, за да може да се борим с избягването на данъчното облагане. мисля, че случаят Леон създаде отрицателни настроения. А сега господин Снадинос. Благодаря, госпожо председател. Трябва да се борим с измамите в Европейския съюз. Трябва също да вземем предвид заключенията от разследването за процедурите. Някои от тях трябва да бъдат упростени. Идеята е да се намали тази незаконна измамна дейност. Тези измами са огромни по брой на транзакциите и по обем. И И се питаме какво ще се случи с 3 милиарда, които са предвидени за Турция, като се вземе предвид а, колко средства вече бяха и отпуснати а, е, по помощи за предприсъединяването. Доверието в тази държава е много съмнително. Какво трябва за да гарантираме, че, за да обявим най-накрая, че Турция е, е измамна държава. Господин Савама. Госпожо председател, госпожо заместник председател на Европейската комисия, най-напред бих искал да поздравя докладчика господин Явор за неговата толкова всеобхватна работа в е, е, годишния бюджет, бюджет на Европейския съюз е, говорим е, е, за 160 милиарда и гражданите трябва да знае, че не се злоупотребява с тези средства. През 2013 година 538 милиона са средства, които са повлияни от измами. Това е нещо недопустимо и трябва да бъде изправено, поправено. Защото ние смятаме, че когато говорим за обществени средства, трябва да има контрол. Но за да го постигнем, трябва да бъдат извършени поне три неща. Първо, Европейската комисия трябва да бъде възможно най-активна и да проявява инициатива при проследяването на използването на нашите средства. Следователно, държавите членки трябва да бъдат много по-отговорни, е, когато предоставят данни за проектите на Европейската комисия. В край на краищата трябва да има обща цел за борбата срещу измемите. И в края на краищата така е, ще се постигне и нашата обща крайна цел. Но е, всичко това е, ще се постигне не само с приказки тук в Страсбург. Надявам се, че държавите членки слушат и комисията ни слуша. Е, председателката господин Савама, приемате ли синя карта? Да. Да, аз искам да задам въпрос на колегата. Ние разполагаме с ОЛАФ. А ОЛАФ не може да поеме тази задача. Защо според вас е необходимо да се създаде нова агенция? Трябва ли да се преосмисли задачата на ОЛАФ? Да, нямаше превод, но достатъчно добре разбирам немски, за да знам. Е, питате ме защо искате да има нова агенция при положение, че е, е на лице ОЛАФ. Благодарение на моя учител по немски преди 40 години ви разбрах. Искате да кажете защо ни е необходима европейска прокуратура. Действително, Олаф има достатъчна съдебна практика, за да докаже, че може да се бори с измамите в държавите членки. Националните власти нямат правомощия зад граница, така че съществува една пропаст и се надявам комисията да я запълни. Ние е, се надявам, е, ще сме готови да направим това след 15 години работа. Председателката госпожа Аяла Сендър за една минута. Благодаря, госпожо председател. И тази година обсъждаме бюджетът на Европейския съюз, който е обект на все по-голям натиск и съдържа все повече проблеми, които трябва да се решават. Докладчика подчерта, че трябва да защитаваме особено ревностно приходите си. Той също така подчерта необходимостта от борбата с е, злоупотребите и измамите с ДДС. които е, са огромна сума, много повече от е, целия бюджет за 2016 година, нещо, което, с което не можем да се примирим. Затова е необход, са необходими мерки за борба с ДДС и измамите, за ефективното им предотвратяване, за да може в крайна сметка да имаме бюджетът, от който имаме нужда. Мисля, че имам две минути, казва госпожа Ела Сендер. Господин Арнот. Ако този доклад е за докладването в Европейския съюз, то ние губим защото имаме милиони години разминаване, така да се каже, между това, което докладваме и това, което се случва. Говорим за традиционни ресурси, които обаче а, се харчат по съвсем различен начин. Какво да кажем за ДДС-то и за измамите там? ДДС-то е една от най-бюрократичните системи на събиране на данъци, позната на човешкия род. Всички знаем какъв е проблема. Защо да не променим същността на проблема, вместо да се чудим как да имаме повече правосъдие, повече Европа, е, Европейска прокурорска служба и така нататък. Ето, как като имаме проблеми, а, ние трябва да се. не да създаваме още повече Европа, още повече Европа, а да решим проблема. Как ще трябва да гласуваме а, мисля, че хората ще се замислят през 2019 година дали въобще да не го махнат това място. Благодаря. Сега господин Бейшиховски. Oui. <clears throat> Děkuji, paní předsedající, děkuji. Pa... Да, да, благодаря, госпожо председател. Ни, аз, чу, аз слушах активно всичко, което се каза тук. Искам да кажа какво е мнението на Европейската народна партия. Това е нещо чудесен доклад, защото корупцията е основно явление, което се отразява на финансовите интереси на Европейския съюз, следователно на интересите на всички наши граждани. Чрез корупция и измами е, ние губим е, повече от 100 милиона годишно. Е, борбата никак не е лесна, но все пак това е отговорност не само на Европейската комисия, но и на всяка отделна държава членка. Именно това искам да подчертая. Борбата срещу корупция корупцията е основният ни враг. Ние трябва да се борим срещу него, колкото и тежки санкции да се налага да прилагаме. Държавите членки е, трябва да използват ефективно европейските фондове и да разходват ефективно европейските средства. Те трябва е, да са сигурни, че се създава добавена стойност. Е, ние трябва да сме сигурни, че средствата се разходват разходват ефективно. В противен случай трябва да прилагаме санкции. В доклада е постигнат баланс, предложено е качествено решение и аз е, се надявам всички участници е, да вземат участие в прилагането му на практика. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря и на докладчика. Мисля, че важно е да се спомене следното. Необходимо е очевидно да се ставаме финансовите интереси на Европейския съюз. Това е очевидно. Много важно е обаче да се демонстрира това, че европейските фондове, европейските средства се Тяхната защита е наша основна цел. Но за да може да защитаваме финансовите интереси на а, Европейския съюз, е необходимо да подходим отговорно към проблема. Ако третираме разходите като разходи, а не като инвестиции, няма да стигнем далеч. Господин Новаков за една минута. Винаги съм вярвал, че в тази зала трябва да вземат превес обективността и професионализма над обикновените политически състезания. Нещо повече. Щастлив съм, че и този доклад не сочи добри и лоши, а сочи нещо много повече необходимостта от общ подход в контрола върху европейските средства така както имаме общ подход в тяхното събиране и разпределяне през европейските фондове така ни трябва и общ подход в техния контрол. нещо повече щастлив съм че правим разлика между грешка и между злоупотреби защото голяма част от грешките се дължат на дългите и тежки процедури. неслучайно много бенефициенти предпочитат да вземат заем вместо да отидат до европейските фондове. ето защо ни трябват повече пари за техническа помощ симплификация и по прости и по леки правила така че хората да ги разбират и да може да ги изпълняват без проблем. щастлив съм че и моята държава е една от тези която е посочена като пример че докладва грешките още преди одит на европейската комисия също е важно да кажем че в предния мандат имаше много по лоши резултати що се отнася до контрол върху евросредствата и грешките така че трябва да отчетем и работата на вице президента георгиева в тази посока за тези по добри резултати. благодаря ви. Господин Балцитис, благодаря госпожо председател. Е, госпожо заместник председател Георгиева, аз бях докладчик за доклада през 2015 година и виждаме, че измамите е, са е, намаляли. През 2014 година сме загубили повече от 3 милиарда евро. Независимо от това, обаче, Част, малка част от тези средства са възстановени от държавите членки. Така че е много важно държавите членки, които получават средства по европейските фондове, да бъдат задължени да предоставят е, достоверни данни за употребата на европейските фондове. Европейската комисия трябва да създаде една правилна система за предоставяне на информация, Възоснова на тази информация ние можем да преценим как държавите членки прилагат препоръките на ОЛАФ и използват европейските средства. Защото настоящото положение не може да продължава, трябва да се възстановяват средствата. Председателката процедура по спонтанни изказвания. А, извинете, давам думата на господин Пасписие. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно е, слушах всичко, което ни каза госпожа комисаря. Много от въпросите са технически по своя характер. Много от така наречените нередности всъщност са, са плод на неумишлени грешки. В Чешката република вече от 10 години се запознавам с е, системата на одит. И като знам нашия опит, мисля, че се лъжем, че тази нова служба ще подобри е, нещата и по-добре ще защитава финансовите интереси е, на Европейския съюз. Дори да имаме Европейска прокуратура, все пак националните съдилища и националните органи ще бъдат отговорни и трябва по-добро сътрудничество. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Грапини има думата. Много е важна борбата с измамите на национално и на европейско ниво. Измамите предизвикат корупция. Корупцията засяга директно гражданите ни защото това са стотици милиони всяка година. Корупцията може да допринесе и за финансиране на дейности на терористичните мрежи. И е, корупцията също подкопава доверието на гражданите в демокрацията. Смятам, че имаме нужда от подобрение, от контрол, но превенцията е дори още по-важна. Проблем за гражданите ни е когато се урежат финансовите средства или пък се прекратят плащанията заради грешки. Смятам, че имаме нужда от упростени процедури, защото виждаме много грешки и а, те не са умишлени. Това са грешки при а, харченето на фондовете, има грешки и при докладването. И а, не смятам, че а, ще има нужда от допълнителна институция, има нужда от превенция. Сега господин Мариас. Σύμφωνα με την έκθεση, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να διασφαλιστεί. Госпожо председател, интересите на финансови, финансовите интереси на Европейския съюз могат да бъдат защитени чрез ОЛАВ. Точно това е и неговата задача. ОЛАВ трябва да установява случаите на корупция и на незаконосъобразност. съобразност защото загубите възлизат на 3 милиона 240 милиона евро за 2014 година. Виждаме, че има увеличение на случаите на измами и на незаконосообразност. Но не се прави нищо, за да се борим срещу данъчните измами, които се извършват на ниво Европейски съюз, защото обикновенно печалбата на дружествата е, не се декорира в Европейския съюз, а в данъчни убежища. Е, така че е, Олаф трябва по-добре да защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Господин Сутес. Преди всичко искам да благодаря на господин Явор и да му го поздравя за доклада, който е изготвил. Два въпроса искам да спомена. Първо, незаконната търговия с тютюневи изделия и тютюн. Мисля, че това е световен проблем. Страните в Европейския съюз губят голям, значителни приходи, до 37 милиарда и за да защитим интересите на дънакоплатеца, трябва да направим нещо. Публичните плащания, обществените поръчки, те са свързани с немалко грешки. И може да се изчисли как те вредят, доколко вредят на европейският бюджет. Мечтата за Европейска прокуратура още има много време, докато стане реалност. Благодаря. Приключваме с тази процедура по привличане на внимание за Госпожа Солтес. Благодаря. А, нека да използваме прозрачността. Това е най-добрият приятел на данакоплаците. Напълно съм съгласна с вас. Това е най-добрият начин за борба с корупцията. Именно за това е толкова важно сега в 21 век всички държави членки да гарантират прозрачността с едно а, кликване на а, бутона на компютъра да се знае как са похарчени парите по различните м, проекти. Така, само така ще се избегне а, конфликт на интереси и, и злоупотреба с обществени средства. Комисията по регионалното развитие счита, че е много важно образованието в това отношение, възпитанието и а, за това как да се използват а, различните политики по сближаване, за да се разбере къде има измами и как да ги избегнем. Добре. Госпожа Георгиева, имате думата. Благодаря. От със сърце благодаря за всички коментари и за всички направени предложения. Ще се опитам да отговоря на всички унези, особено на унези, които зададох въпроси до Европейската комисия. Първо бих искала да се спра на ролята на превенцията. Както посочи господин Пирински, ние създаваме система за ранно предупреждение, което ни дава възможност да съчетаем различни бази данни, е, както беше посочено от последния изказващ се. Ние искаме да разберем откъде идват средствата, кои са бенефициентите и да проследим пътя на парите. Сега разполагаме с множество системи, които не са във връзка помежду си. Това е проблем, е, който ние усилено се стремим да разрешим във връзка с инициативи за постигане на резултат, ние искаме не само да проследим движението на средствата, но и доколко лесно се получава средствата, каква е ползата, какво е отражението. Това ще отнеме време, но усилията са структурирани и както вече казах в встъпителните си думи, още през следващото три месечие ще видим оперативна работа на системата и тяхното е, по-добро съвместяване. На второ място е, говорим за разграничение на между измамите и неизправностите. Разбира се, че измамите са по-опасни. Е, те са ракови образования в обществото, но много по-трудно се улавят, защото много често при измами са положени много усилия, положен е, е много интелектуален труд, за да се прикрие измамата, докато при неизправностите е, просто се нарушават правила. Е, така че по-трудно се подвежда който и да било. Е, мисля, че е, чрез нашите усилия ще намалим както измамите, така и е, неизправностите. На второ място, когато правим анализ, ние искаме по-ясно да посочим направените изводи. Какви полуки сме направили при борбата срещу измамите, за да ги предотвратим за в бъдеще тук възниква въпроса за е, възможностите на институциите, за капацитета на институциите. В момента ни липсва е, чук. Как ние знаем от работата на ОЛАФ, е, че има неизправности и най-вече, че има измами. Но ние връщаме информацията към националните власти и е, те вече трябва да извършат необходимото. Но в определени трудности има, в определени държави има затруднения с правните системи. И е, само 24% е, от средствата са изискани обратно. Не само поради измами, но и за неизправности. Европейската прокуратура ще бъде допълнителният чук за преследване на измамите. Ние сме направили предложение. За съжаление, обаче виждаме разводняване на първоначалното предложение. Това ни безпокои. Вече сме изразили безпокойствата си, именно защото и измамите с ДДС е, може би ще бъдат изключени от правомощията на Европейската прокуратура е, така че не може да се изключат потенциални измами. Но в край на краищата държавите членки трябва да приключат разискванията върху Европейската прокуратура. Вие говорите, че трябва да има добавена стойност че институциите не са необходими само за да има институции, а за да работят ефективно и да си вършат работата. Е, е, много е, беше важно това, което беше казано, че хората трябва да имат възможност да говорят, трябва да защитим онези, които съобщават тайни. Европейската комисия прави необходимото, но въпросът е какво можем да направим, за да помогнем на държавите членки, за да доразвият законодателството си в защита на онези, които съобщават тайни. Ние искаме да бъдем предпазливи, не искаме да прекрачваме правомощ правомощията си. Чух това, което беше казано, че ако не спазваме суверенитета и субсидиарността, може да възникнат повече тревоги, отколкото полза. Ние съзнаваме това и накрая искам да кажа, че се надяваме следващата година господин Пирински да направи чудесен анализ на причините за нарастването на нивото на измамите. Дали защото установяваме повече измами или е, е, защото има повече лоши новини. Надявам се е, този анализ е, да е, стане основа за бъдещи действия на Европейската комисия. Благодаря, господин докладчика Явор има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашия принос. Благодаря а, на всички участници в този а, оживен дебат. А, съвсем накратко да реагирам а, на различните въпроси, които бяха повдигнати тук. Мисля, че тук има четири основни елемента на борбата срещу корупцията и злоупотребите. Първо въпросът за превенцията и пълната прозрачност. Не може да има корупция, не може да има измами, ако имаме прозрачност. И затова е необходим задължителен регистр на лобистите в Европейския съюз. Необходимо е пълна прозрачност навсякъде. Необходимо е по-добро докладване от страна на страните членки. Второ, необходимо е по-добро сътрудничество между страните членки. Госпожа Маковей подчерта, че е много трудно, невъзможно да се борим срещу ДДС измамите без сътрудничество между страните членки, а сътрудничество, което в момента не е достатъчно. Трето, необходими са силни институции. И когато говорим за Олаф, разбира се, Олаф може да бъде критикуван, но Олаф не може да работи ефективно а, без това, което му е необходимо за тази ефективност. Затова е необходимо да укрепваме Олаф например, да проверяваме как се изпълняват неговите препоръки от страните членки. И необходими са ни и нови институции, като Европейска прокуратура, например. И последно въпроса за санкциите. А мисля, че тук съществуват сериозни слабости в европейските институции. Как да принудим страните членки да спазват правилата, които сме приели. Без това няма да има, може да има ефективна борба срещу злоупотребите и корупцията. Благодаря. А, с това а, приключваме този дебат. Ще гласуваме утре. Les questions orales à la Commission устни въпроси към а, комисията, а, към